публикува на интернет страницата на пленарното заседание. В сряда ще приема заедно с съвета 4 документа по смисъла на обикновената законодателна